с един въздържал се. Уважаеми колеги, протоколът от това заседание ще бъде представен на парламента в началото на следващата сесия. Ако няма възражение, ще предам предложенията за назначение на съответните отговорни структури. Не виждам възражения срещу тези предложения. Прекъсваме сесията, закривам заседанието. Пожелавам на всички приятно пътуване до дома. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.